момента. Сега протокола от заседанието на 25 февруари. Е, протокола е раздаден. Имате ли въпроси по него? Ако не, той е, се приема. трябва да направи едно изявление. Съобщиха ме, информираха ме от компетентните, компетентни